преседа. Председателят. So good afternoon, colleagues. We can start our... Добър ден, колеги. Нека да започнем с следобедната сесия. От сесията вчера протоколът е готов. Има ли възрази или, или възразяващи срещу него. Ако не, смятаме за протокола за одобрен. Първата точка от заседанието след обяд е дебат свързан с нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правото държава. Първа точка Пакистан убийство на губернатора на Пунджаб Салман Тасер. Давам думата на авторите първо, което означава госпожа Шарке за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. В Пакистан тече една битка. Екстремизма, който забелязахме, трябва да спре. Особено, що се отнася до законите, свързани с богохулството, защото те водят до екстремизъм. Борбата срещу екстремизма не е лесно нещо и пакистанското правителство и всички граждани, които са съгласни, че липсата на толерантност са неприемливи, имат нужда от нашата помощ. Трябва да продължаваме да заличаваме тероризма от лицето на земята. Губернаторът господин Тасер бе убит от един от гардовете си, човек, който трябваше да го предоставя защита. Дъщеря му пък написа едно писмо, което бе публикувано в Нью Йорк Таймс. Ще го цитирам, защото аз смятам, че тя изразява точно това, което и ние бихме искали да кажем. Тя казва за извършителят. Може би те са се почувствали добре, убивайки го, но те няма да успеят да заглушат гласа на баща ми, нито на милионите като него, които вярват в една светска държава, заложена от нашия основател. Тя продължава. Някои казват, че това е смъртта на моя баща беше последния а, гвоздей в ковчега на толерантен и демократичен Пакистан. Но това не е така. Има други. Други а, ще заклемят законите срещу богохолството, дори консервативни политици. И смятам, че трябва да подкрепим а, всичко това. Дъщерята а, на губернатора е учила европейска политика. Има много млади хора обаче, които учат в мадрасета в Пакистан. Така че те трябва да се учат да живеят заедно в едно многообразно общество на демокрацията. Благодаря, казва председателя господин Пореба. Господин председателю, няколко седмици след като коалицията, която управлява Пакистан, беше на ръба на колапса, убийството на губернатора на Пунджаб доведе до бунтове. Той бе убит, защото имаше нравствената сила да поиска освобождаването на една християнка Хаси Бабин, която бе осъдена за богохулство. Това убийство не е само убийство на високопоставено лице в Пакистан. Чисто и просто то показва на какво ниво е сигурността в държавата и също така показва, че Пакистан върви към една ситуация, в която властимищите ще гледат благословно на екстремизма. Вчера говорихме за преследването на християни. Днес пък приехме една резолюция – мисля, че госпожа Аштен и нейните служби трябва да се занимават с тези теми, защото и трябва да окажат въздействие върху пакистанското правителство. Благодаря, госпожа Корнола. Господин председател, шокиращо, но не изненадващо е, че е убит губернатората се. Аз лично познавах Беназир Пхуто и министър-председателя – след нея, който бе добър мой приятел. Тя ги обединяваше изключителната смелост да бъдат е, критици, включително и на закона за богохулство. Правителството на Пакистан предприе няколко важни стъпки за подобряване на положението на малцинствата, примерно минимум квоти за обществени постове, Но ние искаме да се разгледа законодателството за богохулството и други ограничаващи закони. Но това не се случва. Терористите успяват да си наложат своите приоритети и не можем да вярваме, че Пакистан е ангажиран с разширяването на демокрацията. За това ние трябва да изкажеме подкрепата си за правителството и да се борим против екстремизма и тероризма. Благодаря. Сега господин Герингер де Оденберг. Благодаря. Точно преди 8 месеца Европейския парламент прие резолюция за свободата на вероисповеданията в Пакистан. Сега темата отново се връща на дневния ред – заради религиозната присъда на Тазия Биби и убийството на губернатора Тасир, който публично се обяви в нейна защита. Така че това, което описвахме като положение преди 8 месеца, там не се подобри, а се влуши. Сега вече има закони и за богохулството, и за застрашаване на свободата на словото. Убийството на губернатората Сир показва колко деликатни са нещата там. Има голямо разделение е, между изповядващите християнство и ислям. Публичната подкрепа за изменението на наказателния кодекс, особено разпоредба 295C, също е свързана с налагане на смъртна присъда. Но ние трябва да окоръжаваме политиците, особено опозицията, за да подкрепят преработката на кодекс. Също така трябва да подкрепяме и премиера на страната за подобряване на отношенията с журналистите. Днес Европейския парламент не се намесва във вътрешните работи на Пакистан, а по-скоро напомня, че има е, разпоредба в тяхната конституция, която предвижда свобода на демокрацията. Сега госпожа Вержият. Благодаря, господин председател, драги колеги. Като начало искам да кажа, че изчетох общата резолюция и особено текста за убийството на губернаторите Сърца с много интересно. Сутринта приехме резолюция за християнските младсинства. Ние всички тук в залата заставаме зад свободата на е, вероисповеданията и на изказванията. Ние трябва да застанем за всички, които са жертви на преследване, включително и тези, които е, не вярват в Бог. Ако смятаме, че трябва да сме толерантни и трябва да се отнасяме еднакво към всички жертви на интег... интегризма. Нека да си припомним как, колко индианци, например, са избити в Америка, да тъжните периоди на, на кръстоносните походи – за антисемитизма, който очерни 20 век. Всички религии имат радикални противници. И обикновено умерените са техни жертви случая с губернаторът Асер е именно такъв, защото той е модел на толерантност, който си позволи да стане против закона за богохулство, да се опълчи срещу екстремистски групи, да се обяви в защита на Хабиби, която е осъзнана смърт заради богохулство. И фанатичните групи започват да действат по начин, който не може да се подкрепя. Най-фрапиращото е, че всички младсинства, религиозни, особено жените, но и журналистите и работещите са в сферата на законодателството, всички те са лишени от права. Изтича ви времето, казва председателя. Ние трябва да сме, настояваме за смяна на политиката и трябва да се направи точна равносметка за договорите ни с Тунис, с Пакистан, за да можем да си извлечем полука от всичко, което се случва. Сега госпожа Ламбер, две минути. Благодаря. Мисля, че всички искаме да изразим а, нашето съчувствие и прискърбие на семейството на губернатора на Пунджаб Салман Тазер. Днес си припомняме ясната му подкрепа за Заря Биби, защото знае, че позицията по този случай беше и спорна, и опасна. Всички ние сме потресени от реакцията на убийството и реакцията на това убийство. Мнозина като публичен акт излязоха да покажат своята почет към него. Трябва също така да си припомним какво каза медийния регулатор по отношение на някои от е, медиите и техните статуи за убиеца. Но законите за богохулството, извинете, срещу богохулството, поставят е, живота на пакистанците в живот, независимо към каква религия принадлежат те. Знаем, че пакистанското правителство всъщност развива една нова демокрация. Изправени са пред конфликти на границата. Знаете за наводненията наскоро, пък тази седмица там имаше и земетресение. Знаем, че им е много трудно. В същото време обаче смятаме, че трябва да подкрепим това правителство, за да може да развива демокрацията в Пакистан и да се бори срещу екстремизма и защитата на универсалните права на човека. Затова като демократични парламентаристи трябва да подкрепим всички онези, които работят за положителна промяна, да им дадем гласа, който други им отнемат. Искаме освен това и правителството да предприеме някакви действия. И не на последно място, за да приеме Международния договор за политически права, който те приеха, но с много резерви. Бяхме там наскоро и отново ги призвахме да направят същото. Искаме да продължат с усилията си, да продължат законите срещу богохулството, защото тези закони само се използват с цел злоупотреба и не се използват правомерно. Сега ораторите от политическите групи ще започнем с господин Келъм и а, ще говори от името на НП. Винаги заклеймяваме брутални убийства и случая бруталното убийство на губернатора на Пунджаб. Това убийство бе извършено в контекста в който господин Тазер беше изразил с, своето възмущение от законите срещу богохулството, чието цел е да преследват други религиозни групи. Когато изказваме своето възмущение от повишаващия се екстремизъм в страната, трябва все пак да кажем, че пакистанското а, правителство а, наистина претърпя голяма загуба с загубата на господин Тазер, който беше един от неговите прогресивни членове. Освен това, трябва да кажа, че голямата част от пакистанците заклеймиха това убийство. религиозни органи с влияние в страната също призоваха да се заклейми това убийство. Ние също искаме това да се случи. Правителството трябва да засили усилията си в борбата срещу екстремизма. Благодаря ви, господин Келъм. Сега от името на социалистите и демократите, господин Репо. Пухемиес, Пунявин гумернерин Салман Тасири Мурхас. Благодаря, господин председател. Убийството на губернатора на Пунджаб Салман Тезир всъщност показва какво се случва в Пакистан. Той е един от малкото хора, които открито критикуваха законите против богохулството и единствен защити госпожа Асия Биби, която е една християнка, осъдена той, е, в Пакистан е единствен. Той я посети в затвора. Положението в Пакистан е много е, тежко. Каква ще е съдбата на Асия Биби, ако нейната присъда се опрости? Какво ще се случи с нея? Правата на човека трябва да се разглеждат като основен елемент, когато се водят каквито да било търговски преговори с Пакистан от страна на Европейския съюз. Благодаря господин Репо от името на социалистите и демократите, госпожа Ойлан, господин председател. Убийството на губернатора Салман Тасер е не само лична трагедия, трагедия за демокрацията в Пакистан. Всички действия срещу губернатора показват нежеланието на пакистанското общество да се придвижи към е една светска държава, една истинска демокрация. Как може изобщо да твърди Пакистан, че е демокрация, когато свободата на вероисповеданията, гарантирана от Конституцията, се пренебрегва чрез приложението на законите против богохулството? Призовавам Европейския съюз да обмисли последиците от прилагането на такива нехо човешки закони, върху отношенията между Европейския съюз и Пакистан. Трябва да настоим тези закони да се отменят и да се отменят наказанията, които са били наложени по силата на тези закони. Пакистан трябва да предприеме мерки за борба срещу разпространението на насилието и екстремизма. Трябва да се действа бързо, за да не се стигне до гражданска война, в която да участват и групи като талибаните. Благодаря от името на групата на консерваторите и реформистите, господин Чернецки. Отново говорим за Пакистан, отново говорим за проблеми, отново сме свидетели на политическо убийство. И не за първ път разглеждаме тези теми. Преди няколко месеца приехме резолюция за Пакистан – и отново се излиза на дневен ред същата тема. Много щекотлива. Затова сега трябва, според мен, да говорим и за толерантността. Толерантността към тези мюсюлмански имами, които публично в Пакистан, в Пешвар. призовават населението към убийства. И говорят дори за възнаграждение за това. Властите не реагират. И ние трябва ясно да кажем, че тяхното бездействие отговаря за подобни насилия. Следващия оратор. За да изкажа... Аз ще изкажа собствено мнение. Собствено мнение. Аз бях приятел с Тасер, когато бяхме млади. Той ме покани като личен гост в Пенджаб, в правителствената резиденция. И аз получих това писмо след неговото убийство. Салман беше чаровен и високо интелигентен мъж. Много доброжелателен, много способен. Предан мюсюлманин, но не фундаменталист. Той се открепи обяви в подкрепа на християнка и плати за тази подкрепа с живота си. Това е едно политическо убийство – Пакистан е не само една голяма развиваща се страна, тя е и ядрена сила. И за това искам сега да изкажа и своята скръп, и своята загриженост, загрижеността на всички за Пакистан. I thank you, sir. On the next... Благодаря. Господин Ман. Благодаря насилственото убийство на губернатора на Пунджаб, господин Салман Тазер, който винаги е защитавал религиозната толерантност, шокира целия свят. Десетки хиляди излязоха на улиците след неговото убийство, но те не демонстрираха против това убийство, а искаха да подкрепят неговия убиец. Тазер беше против законите за богохулство и против налагането на доживотен затвор при осъждане по този закон. Твърдеше се, че дамата, която той защити, е била Азир Биби, извинете. Дамата, която той защити, е, е светотатствала, богохулствала срещу пророка Мохамед. Правителството в момента се бори за оцеляването си. Има само 3 милиона християни в Пакистан и те винаги са били едно мирно малцинство, но вижте какво се случва с тях. Ние трябва да се наместим, намесим. Делегацията за Източна Азия, на която съм член, ще продължи да повдига този въпрос. Трябва да анализираме причините на убийството и онези, които са го извършили и трябва да бъдат изправени пред съда. Благодаря, казва председателя господин Палецкис. Благодаря. Положението в Пакистан наистина много се осложни поради вътрешните и външни фактори, които са намесени. Такива събития, като например едно политическо убийство, което е породено от религиозни причини на известно лице, наистина шокира цялата страна и обществото. Е, е, Такива едни отзиви могат да поведат страната към религиозен фанатизъм. Нашата резолюция трябва да постигне следната цел. Тази цел е свързана с поемането на нов път в страна на Пакистан. Правителството трябва да събере кораж, за да поеме пътя на толерантност, на отпор срещу религиозната нетолерантност. И ние трябва да ги подкрепим в това направление. Независимостта също така на съдиите, когато отсъждат по важни е, случаи, по такива закони, също е важни. Благодаря. Преминаваме нататък господин Согор Чаба. Számos alkalommal kifejeztem határozott támogatásomat akkor, amikor az EU harmadik államokkal való kapcsolatában Благодаря. Често съм изразявал своята подкрепа за е, това, че Европейския съюз трябва да осъди нарушенията на правата на човека там, където това се случва. И искам да го направя връзка с Пакистан. Трябва да подкрепим онези, които настояват за толерантност и които защитават правата на младсинствата. Много добре си даваме сметка, че християните са преследвани в много страни, не само в Пакистан и други е, страни страдат от подобен проблем. И в други страни можем да видим случаи като този на Салман Тазер. За това трябва да се има предвид, че много сериозно трябва да се изказваме против атаките срещу християни по света. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на изказване на спонтанни изказвания. Има 14 желаящи да се изкажат. Ще дам име време на всеки, но е, моля ви, е, не надхвърляйте една минута, за да може всички да имате време да се изкажете. Господин Силвестрис. Господин комисар. Европа, Европа трябва да действа срещу случващото сте в Пакистан. Убийството на губернатора на Пунджаб е много тежко престъпление. Положението става все по-лошо през последните месеци и законите срещу богохулството са основание за множество нарушения на свободите. Всички в Пунджаб, които се изразяват против тези закони, са преследвани, а губернаторът бе убит, защото открито изрази своите критики срещу този закон, който нарушава основните свободи. За тази цел, ако не де... за това, ако не действаме бързо, може да се окаже, че и други е, хора, е, които имат нужда от нашата подкрепа, страдат. Благодаря, благодаря и че спазите времето, господин Арлаки. Uh, uh, благодаря, господин председател. Малко упреци за европейците и за това как част от парламента се отнася към Пакистан и борбата с тероризма. Твърде много критикуваме Пакистан, а не отчитаме усилието и на правителството и на гражданското общество борбата с екстремизма. На всички трябва да е ясно, че огромна част от пакистанския народ е против тероризма и плаща много голяма цена за това. Убийството се осъжда от е, народа на Пакистан и също и от е, много известни религиозни личности – всички правителстви ни власти и всъщност понесоха загуба и ние трябва да отчитаме това. Сега госпожа Ятемаки. Благодаря. Свободата на вероисповеданието е едно от основните човешки права, но тя се нарушава всеки ден, навсякъде по света, с жестокост и с липса на толерантност. Закона срещу богохулството е свързан и с времето на военната диктатура в е, Пакистан от 80-те години. А сега този закон се използва за потискане на религиозни мълцинства. Хиляди хора се осъждат на смърт всяка година на базата на този закон. Ние, Европейския съюз, трябва да бъдем много твърд по този въпрос. Трябва да направим така, че правителството да отмени този закон. Господин Танок. Губернаторът Сер бе погребан и с него бе погребана и всяка на надежда за демократичен Пакистан. Пакистан не реформира драконовските си закони. В случая, когато бе осъдена християнка, за богохулство срещу исляма. Това е абсурд. Ние дълго се борим против тези закони, които се употребяват срещу религиозните мълцинства в Пакистан. Ако има много други, които можеха да бъдат жертви и много малко ще бъдат хората, които сега ще настояват на, за реформи, защото ще бъдат все по-застрашени от фанатиците. И както изглежда фанатиците, печелят битката на идеи там. Миналата седмица именно това бе потвърдено. Европейския съюз може ли да под, поддържа е, отношения с Пакистан, да им дава благо, добри условия за търговия в такъв случай. Господин Кели. Uh, Една двойна трагедия, дами и господа. Първо, екзекуцията на невинен човек и на второ място убийство от страна на неговия бодигард. Искам да изразя своите съчувствия на неговото семейство, защото само преди седмица на мен ми се случи нещо подобно, разбира се, при други обстоятелства едно младо момиче от Ирландия, което на, на Маврици, островите Маврици, е, прекарва своят е, меден месец, влиза в е, стаята и, и вижда как персонала я ограбва и съответно бива убита. Отново един невинен човек бе убит. Преди няколко седмици бях с делегация на Европейския парламент е, в Пакистан и там се запознахме с министър-председателя. Той ми се видя много, много разумен човек. Така че наистина посредством това правителство трябва да се опитаме да се борим с фундаменталисти. Благодаря, господин Кели. Дам думата на господин Пашка. Дякую за слово, важен председател и важен пан комисар. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, убийството на Тасир е интересно, най-вече поради всичко, което го предхожда. Това убийство е станало с негласното одобрение на духовните лидери в Пакистан, което означава, че убийството е съвсем възможно в Пакистан на базата на религиозни убеждения. Тези закони срещу богохулството наказват хората дори със смъртно наказание – така че трябва да окажем натиск върху правителството на Пакистан. Не можем да приемем през 21 век нещо, което е средновековно като практика.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 и никой няма право да твърди, че не трябва да се занимаваме с Пакистан, защото е много далече. Много добре знаем, че има економически, етнически и политически проблеми в тази страна, които се отразяват на Европейския съюз поради миграцията, така че трябва да ги приемаме на сериозно. Притесняваме се за две неща основно. Постоянните атаки в Афган, Афганистан и Индия се предприемат от същите е, ислямски екстремисти, които убиха Салман Тасир, така че трябва да подкрепим Пакистан в е, усилията за разследване на случая. Госпожа Маковей. Убийството на губернатора на Пунджаб, един от гласовете, които се бореха за религиозна толерантност в Пакистан, е признак за огромното увеличение на нарушенията на правата на човека в тази страна. Свободата на вероисповеданията се наказва с затвор и даже със смърт. Саман Тазир загуби своя живот, защото настояваше на своята свобода и настояваше на свободата на другите. Трябва да изразим уважението си за онези, които се борят за правата на човек и демокрацията, дори когато това застрашава техния живот. И да настоим Пакистан да отмени законите против богохулството. Благодаря, господин Батън. Господин председател, убийството на губернатора Салман Тазир действително е много трагично престъпление. Той бе убит от ислямски екстремисти тъй като се е борил за промяна на законите срещу богохулството. Това убийство е трагедия за Пакистан. А какво означава то за Запада? Вместо да помагаме на Пакистан да се борим, бори с ислямския фундаментализъм, дори тук в Европейския съюз има места, където се признава шарията в някои съдилища в Великобритания, например, това се случва. Европа върви на, назад. Европа а, вече забравя модерните векове, е, забравя всички развития а, на а, човечеството от средните векове насам. Трябва да променим подхода си, трябва да подкрепяме умерените елементи в Пакистан и да настоим шариатът и ислямския фундаментализъм да не намират каквото и да било място в една съвременна либерална демокрация. Благодаря, господин Преда. Благодаря, господин председател. Първи, нека да кажа, че осъждам бруталното убийство на губернатора на Пунджаб. Известно ръководител на Пакистан, който се бори с нетърпимостта и фундаментализма. Преди няколко месеца говорихме, че трябва да се противопоставим на законите срещу богохулството. Нека да припомня, че злоупотребата с подобни закони създава атмосфера на липса на толерантност към вероисповеданията и също създава дискриминация. Християнката, която е осъдена и чиято присъда доведе до убийството на Тесера, е именно такъв случай. Ние настояваме да се покаже, че ние смятаме борбата с екстремизма в тази страна за много важна и че трябва да окажем подкрепа на гласовете на разумност тази страна. Сега господин Миколашик, моля. Благодаря. Аз бих искал да изкажа съболезнования на гражданите на Пакистан, защото те загубиха важна политическа фигура, губернатората Сиер. В страната Хората се преследват единствено защото имат различно вероисповедание. И християните не правят изключение от това поведение. Жената е била осъдена по законите на шерията, осъдена на смърт. Факта, е, че ислямските екстремистски сили действат в Пакистан и не допринасят за сигурността на страната. Ние не можем да очакваме, че в една страна ще има законност в, при подобно положение. Затова призвавам всички политически сили и религиозни институции да подкрепят умерените сили, да подкрепят е, уважението на вероизпаданията. Господин Галер е следващия оратор. Пакистан ist in vielfältiger Weise ein fragiles Land. Politisch... Пакистан е една много уязвима страна по-настоящем и защото правителството още не може да намери е, достатъчно умерен курс, в който да, върви. Армията трябва да се бори с екстремисти и по границите. Чисто економически също положението е деликатно заради огромните наводнения, както разбира се и заради глобалната економическа криза. Големи части от обществото цели десетилетия са оставали назад от економическото развитие. В Европа трябва да продължава диалога а, с политическата класа в Пакистан, за да има социално-економически промени, които да дадат възможност на населението да погледне към едно бъдеще без екстремизъм и фундаментализъм. Благодаря, казва председателя. Последният оратор е господин Посълт думата. Благодаря, председателю. Най-ужасните и най-кървавите режими са режими от миналото. Нацистите, социалистите, якобитите. И не е приемливо госпожа Верже е така общо да говори за религията. Разбира се, че не бива да се злоупотребява с религията, точно това се случва в Пакистан. Пакистан е създаден по религиозни причини. При е, разпадането на Британската империя в Индия – един естествен процес при деколониализацията на страната. Така че религията е основната причина за съществуването на Пакистан. Трябва обаче да направим така, че там да има толерантност към а, другите религии, към християните, към малцинствата. Ние в Европейския съюз много по-яростно трябва да защитаваме правата на християните по света. Кой друг, а, освен нас? Благодаря, господин посъл, казва председателя. Последния оратор, госпожа Есая, казва председател. Благодаря, господин председател. Салман Тасир oli henkilö, joka puolusti... Много от колегите вече споменаха, че Салман Тазир се бореше за онези, които не можеха сами да се борят за себе си – жените и малцинствата – той искаше свобода, справедливост и демократична държава и много силно критикуваше законите против богохулството. Твърдеше, че тези закони са били написани от хора и именно заради това хората могат да ги променят. Вече е, много колеги споменаха, че той се бореше и за живота на една християнка. Всички тези дела в крайна сметка му струваха живота. Трябва да подкрепим всички сили в Пакистан, които се опитват да постигнат някакъв напредък. Не всички пакистанци подкрепят фундаменталистите. Затова във всички области на външната политика трябва да се борим срещу тези феномени в Пакистан. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Фюле. Uh... Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, този дебат е още едно доказателство за това, че Европейският съюз е шокиран от бруталното убийство на губернатора на Пунджаб Салман Тасир на 4 януари. Като представител на комисията силно осъждам това убийство. Европейския съюз настоя извършителите да бъдат осъдени това убийство е още по-притеснително, защото е свързано поне по последни доказ... данни с факта, че господин Тасир е защитавал една жена християнка, осъдена по законите за богохулството. Той изрази Европейския съюз изрази своето съжаление за това, че тези закони продължават да се прилагат за включително положение, по отношение на госпожа Биби и настоява да се отменят законите против богохулството и това да е част от диалога по правата на човека, който се поддържа между Европейския съюз и Пакистан. Тези закони са закони, с които често се злоупотребява, за да се преследват религиозните мълцинства. Много често те се използват и като инструменти за разрешаване на лични спорове, както и за лично обогатяване. Насърчаваме всички стъпки, които могат да бъдат прияти от правителството на Пакистан за изменяне на най-противоречивите елементи на тези закони. Най-добре би било обаче тези закони напълно да се отменят. За съжаление, обаче, след убийството на господин Тазир, и се оказва, че има много голяма публична подкрепа за това убийство. Той говори, е, е говорил в защита на реформите е, по законите срещу богохулството. Смятаме, че трябва да се направи всичко възможно хора, които работят по промяната на тези закони да бъдат защитени. Има нетолерантност в Пакистан и трябва много внимателно да се обмисли реакцията на тези проблеми, защото правителството и демократичните институции в Пакистан са изпавени пред сериозни предизвикателства. Няма никаква друга възможност. Трябва да продължим да подкрепяме прогресивните и демократични сили в гражданското общество в Пакистан. Продължават да се преследват младсинствата. Правителството трябва да се бори срещу екстремизма не само по границите на Пакистан, но и по улиците на пакистанските градове. Трябва да се набляга всеки път в нашето сътрудничество за развитие върху образованието, като трябва специално да се набляга на насърчаването на толерантността към младсинствата в рамките на образователната система. Много уязвимо е положението на хората, принадлежащи към чески младсинства в Пакистан. Това се отнася не само за християните, но и, и за шиитите, амадите, индусите и други. За съжаление, подобни събития са добре дошли за хора, които се опитват да задълбочат пропуста между мисиоманите и християните. Трябва подобни събития на подобни събития да се сложи край и в Пакистан и на всякъде другата. Благодаря, председателят. Благодаря, господин комисар. Приключваме с работата по тази точка. Получихме няколко, съобщен... няколко предложения за резолюции. Ще гласуваме по